Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на продължението на заседанието на нашата комисия. Виждам, че въпреки лекия брюкселски снеговалеж сте се добрали до парламента. У нас у дома има 40 см сняг, малко повече от сантиметъра и половина, който е паднал в Брюксел, но регионите са различно подготвени за зимата. Във всеки случай е много хубаво да видиш Брюксел в бяло. Бих казал, че изглежда по-добре, отколкото друг път. Имаме достатъчен кворум, значи можем да гласуваме. Сега, предложението беше да започнем с 12-та точка от дневния ред, докладът на Серджо Берлато. Това ще го свършим за 15 минути. След това ще дойде председателят Бузек за известно време. Щеше ми се това посещение да се ограничи до 20-25 години, т.е. по един представител на политическа група, след това да коментира неговите думи, не повече. След това ще а, гласуваме доклада Мариса Матиас за болестта Алцхаймер. Тук има много предложения за изменения, но се надявам да се справим. И така, докладът на Серджо Берлато. Признаване на селското стопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност. ще гласуваме предложение за изменение 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. То всъщност да, е да си използвам картата за гласуване. Предложение 3. Жуао Ферейра, Джо Мария и Уджес. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Предложение 2. Джо Мария Уджиас. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Предложение 5. Ферейра за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. Ферейра, Джо Мария и Уджиас. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. Джо Мария Уджиас, Жуао Ферера. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Марио Пирилио. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 9. Елена Антонеско за. Против. Въздържали се. Да проверим. Начало на електронно гласуване. Още веднъж начало на електронното гласуване. Съжалявам. Край на гласуването. 22 за, 25 против, отхвърля се. 11 Джо Мария Уджиас за, против, въздържали се, приема се. Номер 10, Рована пламп за, против, въздържали се, приема се. Номер 12, Жуао Ферейра, Критон Арсени за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19. Разделно гласуване. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, а, третата част отпада, извинявам се. Има обаче и четвърта част за, против, въздържали се, приема се. 20 отново разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Да проверим. Добре. 21 част. Електронно гласуване. Ето е и картата на Дани Оркенсон. Край на електронното гласуване. Приема се, както виждате. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за Доброто. Против, въздържали се, също се отхвърля. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 гърдини за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. Джеймс Николсън. Разделно гласуване. Първа част. За против, въздържали се. Отхвърля се, но нека да проверим. Първа част, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се, наистина. Втора част, за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Трета част, за. против, въздържали се, отхвърля се. 28. Лепаш и Джо Мария Уджиас. В последното изречение имаме устно допълнение. В последната част няма да се казва това, което току-що цитирах, а ще се казва and promote. Development отпада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 Край на гласуването. За, и то категорично за. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43. Разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се. Зелените не гласуват ли? Да, не, въздържали се, как? Добре, проверяваме. Електронно гласуване 44. Много сте мързеливи сутринта, рано-рано. Край на гласуването. Приема се, значи. 45. Перилио. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 е оттеглено. 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За. Против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 въздържали се. Проверяваме електронно 54 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56. Разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И така, окончателно гласуване на така изменения доклад, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Резултатът е 44 за, няма против, 6 въздържали се. Честито на Серджо Беглато. Ich äh, würde Folgendes vorschlagen. Сега предлагам следното. Всеки момент ще дойде председателят, но нека да помолим все пак Мариса Матиас да каже за 3-4 минути нещо по компромисните си предложения. Докладът е доста обширен и не всички от нас са проследили последното развитие на нещата, така че ще помолим Мариса Матиас накратко да ни въведе преди гласуването, а след това самото гласуване ще бъде след председателят Бусек. Имате думата. Obrigada, Sr. Presidente. As palavras introdutórias são apenas algumas e têm a ver com a explicação. Благодаря, господин председател малко въведение, за да обясня какво ще се гласува и какви компромиси сме постигнали. Ограниченията по изготвянето на проекта на този доклад доведоха до това да се измени голяма част от доклада. Благодаря на всички колеги с извършената от тях работа, не само на докладчиците в Сянка. Много от колегите внесоха изменения към доклада, включително и аз. По този начин добавихме съдържание към него. В крайна сметка имаме голям брой изменения и документа, който имате, има 103 консолидирани изменения и 16 компромисни изменения. Това, което целяхме с тези компромисни изменения, беше да се съсредоточим върху основните проблеми и да подобрим целият фокус на доклада. Процеса, най-вече беше важен процеса на ранно а, диагностициране, както и профилактика на Алцхаймер и другите деменции. Опитахме се да наблегнем на важността на сътрудничеството между държавите членки, както и на оценка на предприятите действия. Искахме да предотвратим фрагментирани действия, които се наблюдаваха през последните години. Освен това, се средоточихме върху важността да си научим уроците, а именно да освоим най-добрите практики. Знаем, че тези заболявания са проблем, който засяга голяма част от обществото и следователно е важно да се вземат мерки за подобряване на практиките и да се възползваме по най-добрия начин от най-добрите практики из цяла Европа. Още нещо важно. Научно-изследователската дейност. Възползваме се от е, последните развои. Знаем, че имаше пропуски в научното познание в тази област относно откриването на причинно-следствената връзка, някои симптоми и аспекти на деменциите – Имаше такива пропуски, но а, много изследвания бяха направени в последно време. Ето защо трябва да поддържаме усилията в тази насока а, и е необходимо да си сътрудничат различните държави членки, като създават а, различни а, изследователски органи. Необходимо е да се извършват не само фармакологични изследвания, но и изследвания в други области. Всичко това е включено в компромисните изменения. Освен това, включили сме и точка за достоинството на пациентите, както и на пациентите, както и на хората, които полагат грижи за тях и членовете на техните семейства. Целта на всички тези изменения е да наблегнем на най-важните проблеми, засегнати в доклада. И още веднъж искам да кажа колко съм благодарна на колегите, които внесоха изменения. Опитахме се да вземем предвид всички тях. И така, целият този принос, можем да кажем, беше много положителен и обогати първоначалния вариант на доклада. Надявам се компромисните изменения да постигнат това, което са имали за цел колегите, когато са ги изготвили. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка за прекрасната подкрепа и сътрудничество. Благодаря. Äh, Благодаря на Мариса Матиас за коментара, който тя направи към компромисните изменения. има ли протести, съгласия, съпротив, коментари? Няма. Забелязвате, може би, че се опитвам да запълня няколко секунди, докато дойде председателя. Той ще дойде в 9.30. Мисля, че просто трябва да го изчакаме, защото няма смисъл да започнем с гласуването и да го прекъснем. Започваме в такъв случай с гласуването. Обадихме се, е, председателя е на път за насам. Ще прекъснем, когато Давайте. Започваме. с параграф 1. Това е изменение 75 от е, Мариса Мария от докладчика за. Компромис 9 към параграф 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. На следващата страница продължаваме с е, е, 78 за. Против? Въздържали се? Приема се. 79 Елена Антонеско за. Против? Въздържали се, приема се. 80. Елена Антонеско за. Против. Въздържали се, приема се. Следва компромис номер 10 към параграф 2 за. Против. Въздържали се, приема се. Продължаваме с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 във втората му част, разделно гласуване, първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втората част отпада. 91 не са Childress, първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. 93. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11 към параграф 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97. Фредерик Крис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 98. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 към параграф 4. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 13 към параграф 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. Сто и 15 разделно гласуване, първа част за. Против? Въздържали се? Приема се.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 So, така, скъпи колеги, е, имам удоволствието да приветствам председателя Бузък сред нас. Той е, е стар е, наш познат, е, който е, работи по нашите теми за опазване на климата и така нататък. Водеше нашата делегация на конференцията в Копенхаген. Председателя много внимателно следи какво се случва в нашата комисия и подкрепя нашата работа. Миналата седмица в Страсбург приехме резолюция на Европейския парламент за конференцията в Канкун. Имаше успорване съгласуван дебат, но отвъд партийните граници имаме много общи е, мисли. Сега ще дам думата на председателя Бузък е, да каже няколко думи пред нашата комисия по темата за Канкун, опазването на климата и заобщо за екологията. Не. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз прекъснах вашето гласуване, е, но ще ви отнема само 7 минути. Знам, че трябва да гласувате друг доклад. Най-напред е, искам да се извиня за това, че не успях да се срещна с тези от вас, които са част е, от делегацията към конференцията в Канкун. Миналата седмица се обсъждаше най-важният проблем – бюджета. Аз съм лидер на помирителния комитет в Европейския парламент и освен това трябваше да се организират срещи между съвета и Европейския парламент. Освен това, Миналата дискусия за промените в климата беше председателствана от друг колега, тъй като аз имах ангажимент. Ето защо искам сега да обясня, че какво беше казано от госпожа комисаря? Ние дискутирахме най-важните проблеми, вероятно самите вие, както и аз, сте запознати с това, което тя каза. Най-важният проблем, който се обсъжда в момента според нея са мерките за адаптиране към климатичните изменения, проблемите с горите, прехвърляне на технологии и искам да подчертая, прехвърляне не само от развити към развиващи се страни, но също така обмен на технологии между развитите страни. Това е много важно. Обмен на технологии с Япония, с Съединените Американски щати, Бразилия и други страни, които са по-развити от други. Освен това, говорихме за споразумението след Киото, което има задължителен характер. С мадам Коне Хандегард говорихме за конференцията за климата в Йоханесбург. Необходимо е да се предвижваме постепенно към постигането на окончателно споразумение – Искам да ви информирам, че подписах и изпратих писмо към председателя Барозо, към още един член на Европейския парламент, който е готов да отиде в Канкун, освен официалната делегация. Този допълнителен 17 ти член ще има акредитация – и няма да е член на официалната делегация. Това е решение, което е взето от председателския съвет с мнозинство. Ще има акредитация, но няма да се увеличава официалната ни делегация, която има 15 члена. Тя е съставена от представители на съвета, комисията и на Европейския парламент. Това е официалната делегация на Европейския съюз. Тя ни представлява в срещи с пресата и представя, представя гледната точка на Европейския съюз. Прочетох, макар и да не беше лесно, нашата последна резолюция. Точка 79, в която се казва Дава се право на председателя да представи тази резолюция на комисията и съвета. Тя е наистина всеобхватна. Ето защо искам да поздравя моята комисия, Комисията по околна среда, за подготвянето на този текст. Освен това, искам да ви информирам за това, което ще свърша следващата седмица. Нещо много важно. Понеделник или вторник ще има триалог. Следващата седмица вие сте в Канкун. Всички вие. 15 плюс още 17. Аз понеделник или вторник съм на триалог. Корепер в сряда, когато ще се вземе решение на Корепер. Това решение ще се вземе на много важната среща на председателския съвет в четвъртък. Работата ще продължи и в петък и по този начин нещата ще текат по по оптималния начин. Ето защо ще можем да приемем на 15 декември бюджета за следващата година. Това е последната сесия в Страсбург. Ето защо аз съм отговорен за това и именно за, на това съм се посветил. Опитвам се да дискутирам този проблем. След два часа ще замина от Брюксел за Прага ще се опитам да обясня, че ние трябва да споделям отговорността си. Няма да се опитвам да обвинявам която и да е страна, която преди това не се е съгласила, защото те имат право на това. Съгласили сме се. По-скоро Европейската комисия, Европейския парламент и държавите членки трябва да обсъждат. Следващата седмица искам да посетя Великобритания за извършване на подобна дискусия. Подготвям това за началото на седмицата. Поемам тази отговорност, но пожелавам на всички вас огромни резултати по четирите най-важни въпроса. За нас не е най-важно последното споразумение с задължителен характер. Най-важно е да се предприемат сериозни стъпки към постигането на споразумение в Йоханесбург през 2012. Благодаря, колеги. Exactly is... Точно 7 минути, казва председателя, както обещахте. Благодаря на председателя Бузек за това, че се представи пред Комисията по околна среда. Всички от усетихме вашия ангажимент към защита на околната среда и климата. Оценяваме вашите усилия и желание да споделите това с комисията. Имахме добра новина, а именно, че към 15-те члена на официалната комисия ще имаме и допълнително акредитирани 17 члена, които показаха желание за това. Именно това дискутирахме последните дни и седмици. Разбира се, бюджета е най-важният проблем за пленарната сесия през декември. Ние напълно разбираме, че вие сте поели ангажимента за бюджета за 2011, така че той да отговаря на нуждите на Европейския съюз, който има 27 държави членки. Знаем, че това не е лесно. Благодарим ви за вашия ангажимент, който показахте и в Канкун. Надяваме се, че ще има напредък. Тази седмица казахме, че Китай и САЩ се сближават и ако Европейския съюз поеме лидерска позиция, можем а, да изготвим едно споразумение за климата в Йоханесбург следващата година. Благодаря. Пожелавам ви всичко най-добро. So, Präsidenten sind. И така, знаете как е с председателите, много са заети, за това пък ни остана повече време за гласуването, с което сега продължаваме. Бяхме стигнали до компромис 14, параграф 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 145 са е Чилдърс за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за против, въздържали се, приема се 156, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 с устно изменение и разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част а, с устното изменение отпада всъщност. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против,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 Компромисно предложение номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19 на Елена Антонеско. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за, против, въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване, начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Езикова поправка но въпреки това трябва да я гласуваме. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 и 33 се гласуват анблок за, против, въздържали се, приема се. 31 от Отпада, Гласуваме 32 за. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34. Разделно гласуване с устни изменения. За първа част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част отпада. 35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 въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 с разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, Приема се. Компромис номер 5. Втората част – електронно гласуване. Добре, искате втората част на 47, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Значи втората част на 47 се отхвърля. И сега минаваме на компромис номер 5 за против, въздържали се, Приема се. Отиваме на 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. 55. За. Против. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. От 58 гласуваме само първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. А либералите на края на гласуването ще бъдат така любезни да ми обяснят какво им е било отношението по всичко, по което гласуваха против. Сега, 59, отново само първата част. За първата част. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част е оттеглена. Минаваме на 60. За против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 66 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се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 въздържали се, приема се. И сега финално гласуване на изменения доклад, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 84 за, няма против. Извинявайте, 48 за, няма против. Честито на докладчика. Бяхме предвидели за председателя половин час, на него му се наложи да напусне. Спечелихме си 20 минути почивка, прекъсваме и ще се заберем отново точно в 10 и половина, за да изслушаме кандидата за поста за изпълнителен директор на ЕФСА. 20 минути почив.